Е, колеги, ако можем да започнем. Първо, господин Мълца, процедурен въпрос. Госпожо председател, Позвавам се на член 145 от правилника. В заседанието на 24 април депутатът Ханс Петър Мартин в мое отсъствие по време на гласуването е твърдял, че дадено лице неправомерно е гласувано от друго място с чужда карта. Разбирам, че по време на предизборната кампания някои колеги се изнервят, но е, това е, е упрек в измама, и трябва да ви кажа, че всъщност това е едно обвинение в тежко престъпление. След като този колега много често и особено в австрийската преса е бил представен като човек, който твърди неправилни неща, аз изисквам извинения от него и осъждане от страна на президиума. You, Благодаря, господин Милце. Машината беше проверена и беше открито, че не е имало неправомерно използване на машината. Разбирам, че господин Ханс пита малко. Иска думата. Съвсем накратко, заповядайте. Können Sie, Frau Präsidentin, Госпожо председател, много ви моля да се погрижите за адекватна тишина в залата или само аз бивам наказван с удържане на дневните, когато е, апелирам към колегите. Аз имам право на едно изречение, на личен коментар. Съгласно член 149, членът, който колегата посочи, аз отхвърлям това основание. Обръщам внимание на това, че тук в пленарната зала, в липса на голяма част на а, дясно радикалите, а, аз действително направих това твърдение и аз го продължавам да го поддържам. Вие чувате и други подвиквания, които са толкова грозни, че нямам намерение да ги повтарям. Но такива са а, десните радикали. Знаем това от историята и знаем каква е опасността, която проистича от тях. Що се отнася до упрека за неправомерност на моето твърдение, обръщам внимание на това, че действително е имало различни опити за криминализация на моята личност в пресата, но никога срещу мен не е имало наказателно правно разследване и то не защото австрийските съдии, следователи или прокурори са били а, пристрастни, а и тъй като председателят прекъсва оратора, това е достатъчно. Сега бих желала да започнем. Имаме е, нали, процедурен въпрос. Заповядайте, господин Донич, ако правилно чух. Господин господин председател. като знаят много колеги, е, крайно оскъдните информации, които предоставя председателството, не дават възможност да се разбере решението на съда на Европейския съюз по, по случая на депутата Окето. Решението на парламента в което не беше потвърден моя мандат, след съобщението на националните власти, а, а, накара съда да осъди парламента да заплати разходите. Е, благодарение на това решение на съда е, парламента получи заслуженото, но на 4 май имаше е, искане на председателя, който искаше, поиска проверка. Имаше специална призовка от комисията и понеже това е нашето последно заседание, каня, приканвам председателството да поправи своята грешка. Да се почини на решението на съда. Това беше едно поражение в отправна гледна точка. Можеше да бъде спестено. Благодаря, господин Доничи. И да, господин председателя направи изявление понеделник след обяд и вашите коментари ще бъдат предадени на заседанието на бюрото не след обяд. Следващото е фактически е за гласуване за правомощията и отговорностите на постоянните комисии. Първо, които са за изменение едно, за, против, не е ясно, моля ви, искам да електронно гласуване да провериме. За начало на гласуването гласувахте ли, край на гласуването и това е, приема се. Това е с а, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, това е делегацията на съвместните парламентарни комитети. Господин Вълци иска думата. Госпожо председател, моята група би желала разделно гласуване по Параграф 1, точка А. Delegation, делегации за връзки с Албания, Босна, Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. Защото за нас това е своего рода признаване на Косово, което е недопустимо. Затова настоявам да има разделно гласуване по този параграф. Мисля, че мълбата е извън крайния слот, но може да... Сякаш няма други възражения в момента. Така че... Господин Пасалц, Господин, госпожо председател, има много сериозни възражения с три четвърти нашият парламент взе решение в полза на независимостта на Косова, както и комисията и всички държави членки. Смятам, че това е неприемливо. Доволни ли сте да имаме по-отделно гласуване? Всяк, изглежда, че има възражение за по-отделното гласуване и ще продължиме така както първоначално. Изменение едно, ако обичате за, против, въздържали се, приема се. Сега е, по именно гласуване или електронно, начало на гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Следващото е доклад на господин Мария за отмяната на директивата 83515 11 неактуални решения в сферата на обща политика за рибарството. А, значи, първо гласуваме, начало на гласуването. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Мариан. Следващия пак от господин Морион, отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на а, рибарството. Начало на гласуването, поименно гласуване в момента. Всички глас, глас, край на гласуването. Приема се. Пак поздравяване за нашия докладчик. Следващия доклада на госпожа Ставрева подпомагане на селските райони в Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Начало на гласуването. Всички гласуват. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за нашия докладчик. Следващия доклад господина Неста за процеса на петициите, на жалбите. Първо по именно гласуване трябва ни мнозинство. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край. Приема се. Поздравление за господин Онеста. Следващият доклад от господин Бърги изменение на междуинституционалното споразумение по именно гласуване, ако ви пак не трябва мнозинство, квалифицирано, начало на гласуването. Край на гласуването. И се приема. Пак поздравление за докладчика, господин Бърде. Следващото госпожа Хаук за коригиращия бюджет е, финансова годината 2009 е, квалифицирано мнозинство по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следваща госпожа Хауга за коригиристия бюджет номер 5, финансова година, 2009 година. Пак по именно електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващото. Предложение за резолюция от Комисията по промишленост, показатели за консумация на енергия и телевизорите. Няма изменения, трябва ни квалифицирано мнозинство, с поименно гласуване. Заповядайте начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Следващото а, от Комисията по промишлеността за показатели за консумация на енергия, домакински уреди. Пак си е поименно гласуване, квалифицирано мнозинство ни е необходимо, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Нямаме квалифицирано мнозинство. Следващото предложение за резолюция, Комисия по развитие, за годишна програма за действие за 2009 година, за тематична програма държавните участници и местните власти. Пак по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващото доклад от господин Корбет е цялостно преразглеждане на правилниката за дейност на парламента Имаме изменения от комисията, която е отговорна за това, които са за, които са против, въздържали се, приема се. Сега изменение 9. Това е разделно гласуване с три части по именно първата част, начало на гласуването, край на гласуването, Приема се. Втората част, пак по именно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Фрасони, благодаря. Ние бяхме информирани за съображение, но фактически не го направихме. Не знаем за никакво съображение. Можете да отправите молба, извинете, Преди крайното гласуване можете да отправите молба по член 168 е, член и искам да обясня защо. Благодаря много, госпожо президент, председател. По време на този мандат Говорихме много за оценка на въздействие. Винаги, когато има ново правило, трябва да знаем какво е въздействието, оценката на въздействието. Що се отнася до новата разпоредба, до новата регулация, ние не можем да разбереме какви ще бъдат последиците. Драматично да променим начина по който изработваме законите, даваме, да даваме възможност да има множество докладчици, съвместни комитети и комисии преди да се достигне до пленарното гласуване. С много противоречиви процедури, процедури противоречиви изменения. Затова зелените искат да има съображение не защото, че трябва да подобрим а, положенията, а просто да имаме една реформа, така че нашия законодателен живот да не стане много-много труден за в бъдеще. Благодаря, госпожа Фресони. Може също да чуеме от е, докладчика господин Лайне. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Реформата на Европейският съюз е нещо трудно, но реформата на Европейския парламент явно е още по-трудна задача. Исках да кажа на колегата Фрасони, че този процес на реформа продължи две години и половина. Имахме една група по реформите и нейн член бе и Моника Фрасони. Нашата комисия последва заключенията на тази група за реформа точка по точка. Тоест ние представяме в пленарна зала нещо, което две години и половина е обсъждано, по което е преговаряно и взето решение. Затова няма защо да връщаме тази точка към комисията трябва да сложим точка и да се подготвим за нашия нов мандат с много подобрения за нашата работа. Така че насрещно предложение срещу това на госпожа Фрасони. Uh, е, госпожо председател, няма нужда да добавям нищо по отношение на това изменение. Може би Моника Фрасони има причини да гласува против това изменение, но няма смисъл да се връща към комисията по отношение на всички изменения. И това мисля, че няма да бъде добра практика, ако го направим. Благодаря. Онези, които са в полза на а, изказването на Гоша Фрасони, т.е. да се отнесе обратно към комисията, за, против, въздържали се, мисля, че е съвсем ясно. Ще продължим с гласуването. Третата част на изменение 9, това е поименно е, гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменението, пак по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Разделно гласуване, две части. Първо гласуваме за първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение чрез разделно гласуване за първата част е, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 по отделно гласуване за против въздържали се приема се. Ако искате електронно да провериме по отношение на изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33, разделно гласуване, две части. Е, първото е, поименно за първата част на това изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Втората част на изменение 33, това е поименно пак гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. От, а, отхвърля се. Квалифицирано мнозинство няма. Изменение 42 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електрон по отношение изменение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то чрез поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Осмо изменение, разделно гласу. Първата част по гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И по именно гласуване на второто част на осмото изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 61, то е изтеглено. 63 а, с а, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Сега изменение 10, пак чрез поименно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 53-то изменение чрез поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Искам да проверя, защото не трябва квалифицирано мнозинство. Ако обичате, още веднъж гласуваме за 14-то изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Благодаря. Получих Компромисно изменение 69 по правило 1554 от е, процедурните правила. Искам да попитам дали има някакви възречения, преди да го подложим на гласуване, тъй като няма очевидно. Компромисно, компромиса към 69-то изменение. Кои са за? Кои са против? въздържали се, приема се. Пак ще провериме 69-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 разделно, две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че може би се отхвърля заради необходимостта от квалифицирано мнозинство. Но нека да проверим. Втората част, кой е за, с кой е против, въздържали се. Отхвърля се. 59-то за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 64-то а, с а, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 55 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. 55-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Корбет, преди да гласуваме изменения 49 и 67, мога ли да помоля да гласуваме първо 67, защото то беше по-късно получения компромис в комисията и мисля, че това ще ни помогне да гласуваме по другото. Няма възражения. Добре, ще послушам докладчика. Гласуваме изменение 67 по именно гласуване. Всички ви гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Връщаме се на предходното. Изменение 49. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Everybody... Всички ли гласуваха и знаят ли как гласуваха? Мисля, че доста време ви дадах. Край на гласуването. Приема се. 65 отпада съответно. И вече стигаме до общото гласуване на предложението за за решение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Корбет. Сега прекратяваме гласуването за тържествената част от това заседание. Liebe Скъпи колеги, след няколко седмици, между 4 и 7 юни, гражданите на Европейския съюз отново ще гласуват за Европейски парламент.